I will start by several announcements. Firstly, най-напред няколко съобщения. Е, ще се срещнем на 12, на 3 декември в Люксембург. Ще може да се видим с е, Сметната палата и с съда в Люксембург. Ще ви дадем подробностите след известно време. Освен това, трябва да ви направя следните съобщения. Господин Звевка, НП, ще отговаря за доклада за е, промяна на за отнемане, за снемане на е, имунитета на Яковчич от Ялте. Жан-Мари от Алте е координатор на, на работната група по реформата за интелектуалната собственост. Хайди Хаутала от Зелените е, ще бъде докладчик за Европейското административно право. Член от социалистите и демократите ще бъде докладчил, докладчик по програмата Рефит и нейното бъдеще. Аз лично ще бъда докладчик по, консенс, по консенсуса за правоприлагането на Европейския план за действие за интелектуалната собственост. Господин Розер от Социалистите и Демократите ще е докладчик за географските индикатори в Европейския съюз за селскостопански продукти. Юлия Редам от Зелените ще бъде докладчик по прилагането на директивата 2001-93 за хармонизацията на някои аспекти на авторското право и сродните права в информационното общество колега от ЕКАРЕ ще бъде докладчик за годишния доклад 2011 година, 2013 година за субсидиарността и пропорционалността. Колега от КУЕ ще бъде докладчик за 30 и 31 годишен доклад за мониторинго на приложението на европейското право за годините 2012 и 2013 който доклад ще включи и оценката на въздействието на мерките за економии върху първичното европейско законодателство. Заместник-председател Тимерманс ще бъде поканен на следващото заседание на комисията. Комисията Юри ще е асоциирана комисия с ДРОА, за изслушване през първата половина на 2015 година по отношение на, на чу, правата на човека, технологиите и е, подслушванията в интернет пространството. Ще има конференция на директорите в Европейския парламент на 11 декември конференция, която ще бъде подкрепена от нашата комисия от Либе, посветена на интернетните технологии. Председателят е написал писмо до Либе, изискващ, изискващо определение на думата скрутини, която се употребява в приложение 16 от правилника за вътрешния ред. Това са моите съобщения, а сега преминаваме към точка 41, която е свързана с процедурите за неликвидност. Ще дам думата на господин Звевка. Благодаря, господин председател, колеги. Вчера проведахме тристранна среща, с която приключи процедурата по преговори между парламента, съвета и Европейската комисия. Това беше среща по процедура за несъстоятелност. Разговорите по този регламент започнаха по време на предишния регламент. Господин е, Клаус Хайне Лене беше докладчик. Аз е, имах привилегията да продължа неговата работа. Всъщност е, текстът, изготвен от парламента и Европейският съвет, се доближават един до друг, но има, разбира се, някои въпроси, по които мненията ни се различават, затова преминахме към второ четене и започнаха преговори, които продълж... приключиха вчера. Два елемента бяха в центъра на вниманието ни. Искахме съвета да измени своята позиция, като отчете позицията на парламента. Първият въпрос е свързан с член 3, а именно юрисдикцията. Винаги сме се опитвали да отчитаме този аспект. Винаги сме искали да ограничим стимулите за търсене на юрисдикция, в която процедурата е по-благоприятна за една от страните, по процедурата, било поради характера на местния режим, било поради начинът по който работят местните власти. Искахме да премахнем така наречения форум шопинг. И в крайна сметка текстът съответства на нашите предпочитания. Точка 12 е от преамбила, отнасяща се към същия въпрос, беше изменена, за да бъде съвместима с член 3. Вторият въпрос, който беше в центъра на вниманието, беше предложението на господин Коферати от парламента за специална защита за служителите по време на процедури за несъстоятелност. Този текст отсъства от първоначалния вариант но нашето мнение е, че той трябва да фигурира след доста трудни преговори с съвета. Вчера успяхме да направим така, че позицията да се приеме. Така че можем да кажем, че в резултат на преговорите парламентът е постигнал всичките си цели и това много ни радва. Ето защо искам да благодаря на докладчите в Сянка, особено господин Коферати, госпожа Пинтю, които подготвях, които участваха в подготвителната работа и по време на тристранната среща. Благодаря ви за конкретно конкретното участие и принос в нашата работа, искам да привлека вниманието ви към много положителния подход на италианското председателство. То успя да убеди държавите членки да приемат предложенията, направени от Европейския парламент, макар че задачата не беше никак лесна. След приключването на тристранната среща вчера, ситуацията е както следва. В момента ние очакваме съвета да ни предостави консолидирания текст не по-късно от 17 е, ноември. Така че на 2 януари, по време на следващото заседание на комисията, да можем да приемем този окончателен вариант е, на комисията. Съветът е, ще одобри този текст през септември. Това означава, че всички че а, досието ще бъде представено в пленарна зала през януари. Още един път благодаря на всички и много се радвам, че този а, труден въпрос а, се а, отива към приключване. Благодаря. По същата точка искам да дам думата на Бруно Паули от Италианското председателство. Добър ден на всички. Благодаря господин председател за думата и за тази възможност да се присъединя към казаното от господин Звевка. И аз много се радвам, че мога да съобщя, че постигнахме споразумение, което не беше много лесно, както каза господин Звевка. Става дума за един изключително важен регламент за бъдещата общото економическо управление на европейските предприятия, особено в момент, в който знаем, кризата е много дълбока. Регламентът е много важен е, елемент, е, защото ще е, даде нов, ще промени процедурата за несъстоятелност. Той ще се върви не само към ликвидация, ще се дава втора възможност на предприятията. Т.е. посланието в този регламент е много положително. Аз бих искал да кажа, че преговорите не бяха лесни, защото става дума за един много сложен текст, в който, по който се водеха преговори по цели дни, че даже и нощи. Резултатът от тристранната среща показва, че когато двамата са законодатели, проявяват добра воля, лоялност и ангажираност, могат да се постигнат добри резултати в и да се запишат положителни страници в историята на междуинституционалното сътрудничество. Искам да кажа, че не беше лесно да, се, да бъде убеден съвета да приеме някои искания, но от чувство на отговорност и лоялност към институционалното сътрудничеството в крайна сметка се постигна споразумение. И съветът прие да измени текста е, за да се съобрази с желанието на парламента. Много сме доволни от това. Искам да е, поздравя публично парламента, докладчика, докладчите в Сянка, е, поради това, че винаги бяха готови да сътрудничат с нас. Благодаря и на комисията за подкрепата. И всъщност, както каза господин Звевка, сме готови е, така че съвета да приеме на 4 декември окончателния текст. Ето защо споделям оптимистичните думи на докладчика относно хубавия резултат, който беше постигнат. Благодаря ви още един път. И така, благодаря много на господин Звевка и на председателството за тези положителни новини. Можем да приключим с тази точка и да преминем към следваща точка. Давам думата на господин Коферати. Може ли да прочета една декларация от името на Сесилия Викстриом, която ме помоли да прочета един текст като встъпление към тази точка? Разрешавате ли? Първо ще дадем думата на докладчика и след това ще преминем към декларацията. Господин Коферати. Е, говорим за една тема, господин председател, по която комисията е, започна работа с е, директивата за правата на акционарите. Тема, която е много по-широка от корпоративното управление. Искам да кажа на колегите, че става дума за изключително важна материя особено за бъдещата перспектива на економическата система за производството на стоки и услуги в целия Европейски съюз. В момента ми се струва подходът е малко елементарен от страна на Европейската комисия. Говори се за управление, обръща се внимание почти изключително само на акционерите. Според мен това е недостатъчно и неудачно. Мисля, че когато мислим за, когато говорим за едно предприятие, трябва да отчетем интересите на всички заинтересовани лица, не само на акционерите защото ние трябва да стимулираме или поне това са целите на комисията, но както казах, това не намира материален израз. Ние трябва да насърчим предприятията да планират дългосрочен план, т.е. да се стремят не само към краткосрочни печалби и да дават дивиденти на акционерите, а, да работят по един социално отговорен начин. Да работят по начин, който води до производството на богатство, но и който да отговаря на интересите на а, местната общност и в крайна сметка на целия Европейски съюз. С други думи, на всяко заинтересовано лице в едно предприятие трябва да се обърне необходимото внимание. Имам предвид работниците. Необходимо е да се предвиди и да се предвиди и нещо в текста, което да отчита тяхното присъствие. Хубаво е да има съвети за наблюдение, администра... тяхното присъствие в административните съвети. Това го има в а, доста фирми. Е, работниците се надяват е, това да стане обща черта на корпоративното управление в бъдеще. Е, първата хипотеза, пред която сме изправени, се характеризира с недостатъците, които споменах и се надявам те да бъдат преодоляни. Хипотезата на Европейската комисия вече съдържа полезни и важни елементи, макар че са ориентирани почти изцяло към акционерите. Полезните елементи са хипотезата за повече прозрачност в поведението на акционерите, начинът по който те взимат решението както и стимулът решенията на предприятията и акционерите да бъдат ориентирани към средносрочния план. Европейската економика е, пострада от една система и говоря за системата, тъй като говоря за поведенията на различни фактори. И така, е, всичко беше ориентирано към краткосрочни печалби дивиденти за акционерите, заплати за ръководителите. Всичко това е насочено към краткосрочния план, което означава отказ от дългосрочен план, дългосрочен поглед, което е характерна черта на социалната отговорност, идея, която започна да си пробива път в Европа миналия, в края на миналия век. Аз мисля, че е необходимо да се работи по положителните аспекти на това предложение на комисията и след това да ги интегрираме с участието на всички колеги, започвайки с докладчите в сянка. И така, въпросите, от които следва да тръгнем, е дългосрочната ориентация. Това е ангажимент на предприятието, който се поема от всички, които взимат решения. Инвестициите, например акционерите не са само физически субекти, в много случаи те представляват институции. Необходимо е да се повиши възможността за увеличаване на гласа на акционерите, дори и отвъд границите, които исторически са определени на този субект. Мисля, че трябва да се повиши прозрачността между, на отношенията между акционерите а, и менеджерите на предприятието, за да се улесни м, обмена на информация. Това е много, много често се случва акционерите да инвестират по чисто финансови причини и след това не, не, се, не биват е, информирани за стратегическите решения на предприятията. Това е слаб елемент в е, корпоративното управление. И според мен трябва да бъде, тази слабост трябва да се преодолее чрез е, система за за предоставяне на информация, за системно информирано, за начина по който се управлява предприятието. След това да не се допускат а, взаимоотношенията с свързани лица. Частните предприятия страдат от това, че предприятието е сменило своята конфигурация и се освобождава от важни части на своята система, без да е взето официално решение, без да има идея за цел, която да се реализира с приноса на всички. И сега по този процес – Днес формите на контрол не са достатъчно ефективни и е необходимо да бъдат подсилени, така че когато говорим за прозрачност, по този общ начин да включваме и унези промени, които настъпват в системата на предприятието. Необходим е и механизъм а, за а, регулиране на заплащането. Заплатата на ръководителите е много важен елемент но, за мотивиране на ръководителите, но и деликатен елемент. Трябва да има връзка между заплащането и резултатите. Често не е така. Връзката между резултата на едно предприятие и заплатите следва да се отчете. То се отчита, това е елемент, който винаги се взима предвид а, при работниците, но не винаги се отчита а, за, предприя... за ръководителите. Им често има абсурди. Предприятия в дълбока криза осигуряват много високи бонуси за ръководителите. Работниците уволняват работниците, а дават бонуси на менеджерите. Трябва да се работи по този въпрос, за да се направят положителни промени. За момента ще спра до тук. Аз очертах някои от елементите, които според мен са приоритетни. Надявам се, че ще имаме възможност не само днес, но и по-късно да разговаряме. Разчитам много на приноса на колегите е, искам да ви напомня и графика. Ще имаме едно изслушване през 2 декември. След това ще разгледаме проекта за доклад през януари. Крайен срок е, за внасяне на изменения началото на февруари и се надяваме в края на март текста да бъде прият в пленарна зала. Сроковете не са много дълги и следователно те трябва да ни потикнат към интензивна работа. Само, че е, бързината не бива да бъде за сметка на задълбочения подход. По тази причина колегите и докладчите в сянка винаги ще имат в мое лице събеседник, който е готов да обсъжда всички елементи и всички въпроси, които възникват в хода на работата. Благодаря ви. Благодаря много. Господин Мер... Марино Пинто има думата. Той ще прочете декларацията на госпожа Викстрем. Благодаря, господин председател. Господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Коферати, Сесилия Викстрем ме помоли да се извиня от нейно име за отсъствието и от това заседание на парламентарната комисия – тя по-настоящен председателства заседание на Комисията по петиции. Но би искала да продължи да работи с господин Коферати и останалите колеги по тази важна тема. Групата АЛДЕ би искала да даде своя конструктивен а, дебат, принос към този дебат, който може да отрешаващо значение за укрепване на економиката и за подобряване на економическото положение на нашето общество. Това са думите на Сесилия Викстрем. Благодаря ви много. Благодаря много, господин Дюран. Благодаря, господин председател. Искам да изразя своето уважение към господин Коферати за свършената от него работа. Той много ясно изложи основните елементи на темата и ще работим с удоволствие заедно. Внимателно изслушах казаното до тук. А, важно е да се има предвид и какви са правата на предприятията в Европа, защото опасявам се, можем да преминем от една економика на предприятията към една економика на финансовите институции. В крайна сметка, предприятията съществуват, защото някой е, е поставил тяхното начало с цел да подобри благосъстоянието и на семейството си, и на тези, които нема. Оказва се обаче, че все повече е, живота на предприятията е в ръцете на инвеститорите, които често търсят краткосрочни ползи. Разбира се, всеки има своите економически интереси. Те са легитимни. Нашата задача трябва да е просто да намерим вярното равновесие между всички тези интереси. Защото а, не може да има едно добре функциониращо в дългосрочен план предприятие, ако се противопоставят интересите на предприятието и на акционерите. За това трябва да има ясна връзка между средносрочните и краткосрочни мерки и тези в дългосрочен план, за да няма такова противопоставяне. Благодаря, господин Свевка. Благодаря, господин председател. От името на групата е НП докладчик сянка е господин Тот, но тъй като нямаше как да присъства тук днес, той ме помоли да благодаря от него име на господин Коферати и да го уверя, че нашата политическа група ще участва конструктивно в усилията, които се правят за постигане на един добър, разумен, добре балансиран резултат. Основната ни цел тук е да се изградят по-добри взаимовръзки между изпълняваните задачи и възнаграждението, което се получава. Важно е да се има предвид и какво е здравето на съответното предприятие и какви са неговите позиции. Съгласен съм, че ако нарастват възнагражденията за членове на управителния съвет, при положение, че съответното дружество се справя все по-зле, е недопустимо, неприемливо. Господин Коферати отчета основните цели. Мисля, че един подходящ начин да се изпълнят тези цели би бил да се прилага принципа на спестяването и възнаграждаването. В първоначалното предложение виждаме и някои елементи, които могат да се отразят отрицателно на функционирането на европейските дружества в дългосрочен план. Особено, що се отнася до новите продукти и услуги, които те предлагат, нещо, което може да се отрази отрицателно върху тяхната конкурентна способност. Мярката, свързана с свързаните дружества, може да доведе до намаляване на участието при решенията за бъдещето на съответното дружество. Господин Тот би искал да подчертая също, че в някои държави членки на Европейския съвет вече има някои правни инструменти, които са на разположение, за да се гарантира вземането предвид на подобни връзки. Така се гарантира контрол. Директивата за Отчетността също взема предвид а, информацията, която се предоставя на акционерите и така. От името на нашия докладчик Стянка искам да благодаря на докладчика и се надявам, че ще си сътрудничим добре и че докладчикът ще изготви предложение, което добре е да коригира съществуващите проблеми и грешки. Господин Хойер от Европейската комисия има думата. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Добър ден и на докладчика. Вие седите в другия край на залата. Надявам се, че ще можем да си кажем добър ден и от по-близко разстояние. Действително, темата е изключително важна. Много е важно какво се случва с е, този важен законодателен текст, прият през април тази година. Нека да представя няколко слайда с контекста. Това е законодателен текст, който е създаден вследствие на економическата и финансова криза. Бяха установени някои слабости корпоративното управление, които са отчасти отговорни за кризите, които се прави опит да се решат с този законодателен текст. Целта е да има управление, ам, извинете, реформа на корпоративното управление. А, има съобщение на Комисията за дългосрочното финансиране на европейската економика и бе предложено да се преразгледа и текста за ангажираността на акционерите. Ясно е, че обществото е силно заинтересовано от а, тази директива. Има някои а, инструменти с пряко въздействие, върху темата, има инструменти с непряко въздействие върху темата и има множество заинтересовани лица, които се интересуват от тази тема. От март тази година по отношение на дългосрочното финансиране бяха предприяти мерки за освобождаване на повече дългосрочно финансиране с цел да се стартират повече дългосрочни инвестиции. Целта е и да се намали финансирането от капиталовите пазари и а, да се повлияе управлението на финансирането от страна на капиталовите пазари, защото и там говорим за корпоративно управление, което е особено важно в случая. Проведохме допитвания, тук виждате резултатите. Първо, без, стигнахме до а, заключение, че няма достатъчно ангажираност в дългосрочен план от страна на акционерите и дългосрочна обвързаност с фирмата АС. Да кажем, като акционер с няколкото си акции в една-две фирми също имам някакво значение, но най-важни са големите акционери. Ето да кажем, пенсионните фондове често не разглеждат достатъчно подробно средносрочните и дългосрочни перспективи на дружествата, в които инвестират. Не вземат предвид и мерките, които биха могли да доведат до положително развитие за съответното дружество. Затова настояваме на значението на обмена на информация. Институционалните инвеститори и управляващите активите на дружествата всъщност нямаха достатъчен контрол върху вземането на управленчески решения акционерите като цяло не участват достатъчно. 70% от акциите а, всяка година се продават и купуват от нови лица, така че очевидно, че е трудно да се говори за дългосрочна ангажираност на акционерите. Друг важен въпрос е, е този свързан с посредниците, консултанти, е, онези, които дават съвети за инвестициите. Твърде голямо е тяхното влияние и по някой път има конфликт на интереси. Има и сериозни безпокойства, свързани с възнагражденията на менеджерите от най-високо равнище. Съвсем не е ясно и прозрачно какво, как и защо се предоставя като възнаграждение на тези менеджери. И акционерите имат е, твърде малко възможности да повлияят на това какво възнаграждение се предоставя. Няма и ясна връзка между постигнати резултати и възнаграждение. Има и други безпокойства, свързани с а, липсата на информация за сделки с свързани дружества и няма достатъчно мерки за предпазване на миноритарните акционери. И накрая, във връзка с информацията, с която разполага дружеството. Доста трудно е, е дружеството да има пълна информация за акционерите и е доста трудно акционерите да упражняват правата си. Аз да кажем, като дребен акционер, примерно в едно френско дружество, ако искам да упражня акционерските си права, а, трябва да отида до банката, с която работя и тази банка да изпрати, изпрати факс до дружеството във Франция. Да, факс, представете ли се? Така че виждате как работят нещата. Дружествата, които се котират на борсата, се сблъскват с изключително много а, краткосрочен натиск и а, за това рядко обръщат достатъчно внимание на средносрочните и дългосрочни перспективи. Акционерите се сблъскват с затруднения при изпълнението, при упражняването на своите права нещо, което се отразява зле на цялото общество. Сега преминаваме към предложението. Какви са основните му елементи? Първо, много е важно да може да се знае кои са акционерите. Това е важно, защото има твърде много посредници в веригата между дружеството и е, акционера. И така предлагаме дружеството да има възможност да се обръща към банката, с която работи и да настоява за яснота по отношение на това, кои са акционерите. Има някои затруднения при предоставянето на тази информация. Трябва да има яснота и за това трябва да участват всички посредници и банките, които работят с дружеството и с акционерите. Второто предложение е от гледна точка на економическото развитие и конкурентоспособността, всъщност това е най-важното в това предложение. Говорим за прозрачността, за институционалните инвеститори. Тук говорим на практика за пенсионните фондове и за застрахователните дружества, които управляват често милиарди евро които са важни за обществото. Има дългосрочни активи, дългосрочни пасиви, но няма достатъчно стимули управляващите активите да работи за дългосрочни, на дългосрочна резултатност. Ако е, има е, тримесечни доклади е, за изпълнението, е очевидно, че управляващите активите ще работят по-скоро в средносрочен план. И така, предлагаме да има мерки за гарантиране на прозрачност. Тоест, това не са тежки административни мерки, а по-скоро мерки институционалния инвеститор ясно да разяснява своята дългосрочна стратегия и начина по който възнамерява да гарантира дългосрочната резултатност на активите управляващите дружеството също трябва да са длъжни да разясняват как точно възнамеряват да се погрижат за дългосрочните интереси на инвеститорите. Що се отнася до инвеститорите, те трябва да гарантират прозрачност за начина по който управляват средствата, за това какви са разходите по управлението на средствата. Ето да кажем, ако едно пенсионно дружество 30 години управлява пенсионните вноски на дадено лице, дори разходите по управлението да са минимални, е, в дългосрочен план за тези 30 години е, се натрупва доста голяма сума. И накрая а, а, трябва да се има предвид, че посредниците при инвестициите а, вече са се събудили наясно с тези необходимости, работят а, съгласно етичния кодек на ЕСМА, но са необходими още няколко елемента. Първо, трябва да са длъжни ясно да обосновават своите препоръки за гласуването на акционерите и да обосновават останалите е, съвети, които дават при е, консултирането. След това във връзка с възнаграждението. Съгласен съм напълно с е, докладчика. Възнаграждението трябва да взема предвид дългосрочните интереси на дружеството, както и на акционерите. Вече три пъти Европейската комисия прави предложения, чиято цел е да се подобри това положение. Но, както знаете, Европейската комисия е сравнително ограничена в мерките, които може да предприема. Време е законодателните органи да се включат. Предлагаме следното. Първо, акционерските събрания да имат право предварително да гласуват по политиката за възнаграждението за висшестоящите менеджери на съответното дружество. Предварително. И да гласуват за следващите три години. След това, една година по-късно, дружеството да е длъжно да се отчете и да каже така, тази година във връзка с нашата политика за възнаграждението практикуваме следното. Това вече е една от добрите практики, които се предлагат в някои от държавите членки и смятаме, че е добре тя да се приложи във всички държави членки. Това е основната идея тук. Ако искате подробности, ще ви ги дам по-късно. И накрая, сделките са свързани дружества. Честно казано, и аз имах нужда от някакви обяснения какво означава това? Става дума за следното. Когато има едно голямо дружество, то а, е, сключва сделки не само на свободния пазар, а понякога е, сключва сделки и а, е, с а, други свързани дружества, да кажем, един от директорите има малка фирма, а, той иска да купи една сграда от дружеството, това е възможно, стига то да се случва на пазарни цени. Обаче, тъй като тук говорим за свързано а, дружество, не е съвсем ясно дали се прилагат пазарните цени. И от гледна точка на миноритарните акционери е много важно тези сделки също да се извършват на пазарни цени, защото иначе се подкопава стоеността на акциите. И така трябва да има повече информация за тези изделки. Е, трябва да има яснота какво се прави, когато има големи сделки. И предлагаме за най-големите сделки акционерите да имат право да гласуват. Вече остава да се уточни дали това да стане ексанта или експост. При всички положения е ясно, че тук дявола е именно в подробностите. Тези неща трябва да се уточнят, да се въведат в ините настройки, но трябва да има някаква възможност акционерите да реагират. И накрая, а, новата Европейска комисия приоритизира в много голяма степен доброто регламентиране и нормотворчество и за това много от разпоредбите на директивата са основани на принципа пази или обясни. А, раз, ясно е, че има известни разлики между а, отделните държави членки и това дава възможност, ако се а, вземат различни решения, те да бъдат обяснени. Благодаря ви много. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Значи тази презентация ще бъде публикувана в интернет, така че ще може да разполагате с нея. Any, any Има ли колеги, които да искат да зададат въпроси? Госпожа Регнер, благодаря за презентацията. Вие подчертавахте няколко пъти и смятам, че това наистина е важно. Казвахте, че не става дума за краткосрочните печалби, а че е най-важно за, за работниците и служителите, за потребителите, за цялото общество, даже и за предприятията, важно е, е да има дългосрочна перспектива и стратегия. Имам обаче въпрос. Когато казвате, че трябва да се съсредоточим върху структурата на бонусите и заплащанията – Ясно е, че това е обаче двигателят в едно предприятие. Ако започнем да се занимаваме обаче само с акционерите, които също от своя страна са заинтересовани от печалбата, ако аз съм акционерка, аз ще искам, естествено, е, тези акции да си струват. Така че важно е тук да укрепим правата на акционерите. Може би тези, които да искат да имат краткосрочни печалби, те да могат да преосмислят своето, своята нагласа, така че да са ориентирани по в дългосрочна перспектива. Но, моят конкретен въпрос е, ако говорим, ако искаме да променим да укрепим правата на акционерите, трябва да помислим и за другите заинтересовани страни, защото в Европа има различни структури на предприятията. Те трябва да се вземат предвид. Ето, аз а, зная, е, понякога в някои области принципът изпълнение и обяснение действа, но в други не действа. Така че въпросът ми е от една страна, как може да комбинираме укрепването на акционерните права, така че самите акционери да а, имат повече права, но също така и а, да укрепим правата на работниците, на на предприятията и от друга страна как може тези укрепени права да се подслонят в цялостния подход. Благодаря, господин Фос. Благодаря. Най-напред, благодаря и аз от мое име за презентацията. Искам да запитам нещо за трансакциите към свързаните страни. Това, което се предвижда в предложението за публикуване, за задължение за информация, това няма ли да доведе до повече бюрокрация? Ние искаме всъщност по-малко бюрокрация. Едно предприятие така може би няма да може да действа достатъчно бързо, да приключва с някои процеси. И, на, и освен това, общото събрание, ако трябва то да взема решение, как изглежда въпроса с, с търговските тайни или с тайните на предприятието, те трябва ли да се е, огласяват тогава? А допълнителни срещи означават допълнителни разходи, допълнително време. И освен това, работниците, как как ако Общото събрание определя и решава някои въпроси, как това ще се отрази на работ... работата на работническите съвети? Може, няма ли тяхната дейност да бъде ощетена и накърнена? Това са някои от въпросите, които ми хрумват. Благодаря, господин Лабретон. Ce projet de modification този проект за промяна е интересен, дори съм симпатичен, тъй като се опитва да получава капиталистите и дори иска да замести финансовия капитализъм с инвестиционен капитализъм. Задачата обаче няма да бъде лесна, тъй като Европейския съюз носи своята част от отговорността за сегашната ситуация. Глобализацията не обяснява всичко. Европейския съюз насърчи една утралиберална политика, фаворизира възможността за движение на капиталите, улесни този финансов капитал, чието прекомерни резултати днес оплакваме 62% от акциите е, всяка година е плашеща цифра. Вместо да се борим срещу последствията, продължаваме да се блъскаме в стените, защото продължаваме да намаляваме националната защита. И днес комисията ни се казва, че трябва да се премахне бюрокрацията. Това означава националната защита. Има два има два синонима. Бюрокрация означава национална защита, но заедно с това Европейския съюз не е в състояние да е, направи нещо, за да промени е, резултатите от дейностите, е, които предприе. Гражданите сами трябва да се борят. Европейският е, съюз е може би нещо като пироман, не може е, да е, угаси пожара, който самичък запали. Благодаря. А сега ще помоля господин Хойер да отговори на въпросите. Ще го направим двамата с моята колежка. Най-напред, отговор на госпожа Регнер за укрепване правата на акционерите. Дали няма да получим да, из, да извадим очи вместо да изпишем вежди. От това, което разбираме от нашите консултации, говорихме с много заинтересовани страни и виждаме, че има чувство на отговорност от страна на хората, които управляват големи застрахователни компании и пенсионни дружества. Те разбират, че не може да се продължава по начина, по който до момента се действа. На второ място, има все повече големи инвеститори, които обаче се интересуват от обществени въпроси, от екологични въпроси, в Обединеното кралство, в Холандия и в други страни има такава тенденция, т.е. хора, които дават пари, но се интересуват от дългосрочните от дългосрочните перспективи и въздействия. Така че това са организациите, с които трябва да започнем нашата работа. В много държави членки този тази възможност за укрепване на правата на а, акционерите се разпространява и нараства. Тенденцията е възходяща. Вето в моята страна, в Холандия, имаме много такива примери вече, т.е. виждаме добра альтернатива. Сега, принципът на изпълнение и обяснение. Казвате, че той не винаги работи. Така е. И за това е, е Моделът е изпълнение или обяснение. Това е вторично законодателство, не е първично. И комисията прие препоръка по отношение на обяснението, защото, а, ко, защото страни, когато фирмата каже не може да изпълним предписанията, добре, но тя трябва да обясни защо. И когато не обясни тази, това предприятие какви са альтернативите или защо не е изпъл, изпъл, изпълнила дадена разпоредба, това ще е вече проблем. Така че ние работим върху а, страната на обяснението. Иначе това е чудесен модел, а, изпълнение или обяснение, но ще си остане вторично законодателство. Сега на господин Фос въпроса за трансферите към трети страни. Няма да се впускам в подробности, защото това е доста техническо предложение, но мисля, че вече споменах. Разбрахме, трябва да сме много предпазливи, да не осложняваме нещата прекалено, да не накърняваме индустриалния или търговски интерес и да, и да не създаваме бюрокрация. Ще работим с докладчика, за да постигнем тези наши цели, но основната ни цел е, се споделя от всички, т.е. миноритетни акционери – да не страдат от информация, която имат инсайдери и да предприемат съответни транзакции, което ще, по, ще а, а, накърни интересите на а, акционерите, аутсайдери, така да се каже. Тоест, как да се осъществи баланса с прозрачността, това, това в момента е много трудно и върху него работим. И накрая – не зная дали разбрах точния въпрос, последния въпрос. Не знае дали ще му отговоря правилно, но ние не искаме да променим капитализма или пък наше, нашето общество. Искаме да се справим с някои слабости, които сме забелязали и опитваме се да преминем от краткосрочен на перспектива към дългосрочна перспектива. Не става дума за числата, за точни данни. Става дума по-скоро тук при нас за общия подход, за нагласата, а именно да се включат други заинтересовани страни, дългосрочната перспектива, екологията. А сега 70%, за които говорихме, това не е толкова добре. И накрая, господин председател. Аз зная, в парламента е, се дискутира много въпроса за бонусите, за много високите заплати на ръководните кадри, но подчертавам, и най-важният въпрос е да привлечем, да, да регулираме добре отношенията между инвеститорите и управителите на, на компаниите. Това е основното в нашето предложение. Председателят, благодаря ви за отговорите. Дискусията е важна и разбрахме от нея, и видяхме, и заради нея малко закъсняхме, така че ако колегите са съгласни, наша традиция е да гласуваме в точно определеното време, така че с, с разрешение на комисията ще прескочим точка 12, а именно представяне на комисията относно процедурите на кодификация и преработка и искаме да преминем и ще преминем към гласуването, ако нямате нищо против. И така, започваме с точка 13. Докладчикът има думата госпожа Хаутала. Yeah, thank you, chairman. Благодаря, господин председател. Докладът не поражда спорове, не са внесени изменения, за това препоръчваме комисията да даде своето съгласие. Председателят благодаря. Сега трябва да гласуваме с карти за гласуване. Моля ви, извадете си картите за гласуване и ги въведете в устройството за гласуване. So, uh, the recommendation of the is to adopt the... И така, докладчикът препоръчва да приемем предложението, моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се 20 подадени гласа, 18 за, 2 против, 0 въздържали се. Преминаваме към 14-та точка. Докладчик е, съм аз. И искам да кажа, че Хакската конвенция от 2005 година за избор на съдебни споразумения е в областта на частното право Целта на конвенцията е подобна на член 25 от променения регламент Брюксел 1 на европейско ниво. Прилагането на тази конвенция ще доведе до повече сигурност при избора на съдебни споразумения и ще насърчи следователно търговията между участващите се страни. Към момента споразумението е ратифицирано само от Мексико, но вървят процедури в Европейския съюз и САЩ. Предлагам парламентът да даде своето съгласие на решението на съвета за ратификация на конвенцията. Иска ли някой да коментира този въпрос преди да преминем към гласуването? Няма. Подлагам го на гласуване. Край на гласуването. Двадесет гласували, 18 за, двама против, нула въздържали се. Преминаваме към 15-та точка. Петнайсет до 28. Господин Дуда може да ги представи амблок и да ги гласуваме амблок, ако докладчикът няма нищо против. Всъщност господин Дуда тук ли е? Ако няма възражения, да гласуваме амблок. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Подадени 21 гласа, 19 за, двама въздържали се 0 против, приема се. Uh, now we come to point 41. Стигаме до 41 точка. за приемане на петиция господин Жилберти злоупотреба с Европейската заповед за задържане. Проекто писмото е раздадено, така че ако няма възражения, можем да преминем към гласуване. Ще бъде достатъчно с дигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се. Двама. Adopted. Uh, by special request, we... По специално искане ще гласуваме точка 32 Давам думата на госпожа Герингер. Господин председател, искам да представя доклада, свързан с регламента на парламента и съвета и който изменя регламент 861 черта 2007 от 11 юли 2007 година. Там се а, създава европейска, процедура, европейската процедура за заповед за плащане. И документ 1896 от 12 декември 2006 година създава процедура за Европейската заповед за плащане. Вече представих работния документ. Получили сте го и сега ще представя проекта на своя доклад. Като цяло аз смятам, че предложението на Европейската комисия е много добро. Ето защо аз съм предложила само няколко изменения, които да доуточнят предложението. Няколко думи за контекста. От поради европейската, поради економическата криза в Европа, подобряването на ефективността на законите ще бъде от полза за предприятията. И измененията 2Б към европейската процедура с малък материален интерес е доста субективна. Искам да цитирам няколко цифри, отнасящи се към сегашното използване на този инструмент, който започна да се изпълнява през 2007 година. Той работеше, но по неудовлетворителен начин, тъй като прагът от 2000 евро беше твърде нисък и за потребителите процедурата беше твърде тежка и тромава и при това не отразяваше онова, което може да подобри системата. И не всички разпоредби бяха много ясни. Според анализ на Европейската комисия, едва 12% от отговорилите са били наясно със съществуването на този инструмент. И само 1% от отговорилите – всъщност са използвали инстру... процедурата. Елементи, които биха насърчили гражданите да използва този инструмент при презгранични спорове, би било процедурата да се води в писмен вид, без необходимост от явяване в съда и без да се налага използването на специализирани услуги отговорилите биха искали да имат онлайн достъп до процедурата и да могат да използват родния си език. Това бяха въпросите, които се очертаха като вълнуващи най-много от отговорилите. Какви са заключенията? Първо, да се разшири възможността за използване на този регламент при искове с прак 10 000 в сравнение с сегашните 2000. При презграничните искове това ще се отнася, прилага не само към физически лица, но и към малки и средни предприятия, които могат да подават такива искове. Предлага се да се разшири дефиницията на презгранични дела и да се използва в по-голяма степен е, да се използва в по-голяма степен е, електронните средства за комуникация. Съдилищата трябва да са длъжни да прилагат видеоконференции и други възможности за комуникация на дълги разстояния на всички етапи на процедурата. Не всички съдилища разполагат с възможностите за електронните решения. За това, това трябва да се предвиди по-дълъг срок за прилагането. Освен това, трябва да има максимален размер на съдебни такси. Много често при искове с малък материален интерес съдебните такси са толкова високи, че няма смисъл да се подават искове, тъй като а, таксите биха били повече от самия иск. Освен това, Предлагаме съдебните такси да могат да се плащат дистанционно. В много страни съдебната такса трябва да се плаща на място в сградата на съда, като се закупи, да речем, марка. Трябва да се направи така, че плащанията да се правят с кредитна карта или с банков превод. Друг начин да се ограничат разходите би било да се ограничат изискванията за превод само до приложение Д. Не е необходимо да се преведе цялото досие, за да се разбере смисъла на съдебното решение и това е една стъпка към намаляване на разходите. Според анализа, направен от Европейската комисия, искове на стойност между 2 до 10 хиляди евро биха представлявали 30% от общия брой искове подавани в презгранични дела. Около една пета от исковете подадени от физически лица биха превишили прага от 2000 е, евро. Има още една промяна, още едно изменение, което аз бих искала да предложа. И то е следното. Европейската комисия предлага прак по отношение на искането съдебната процедура да, се, да бъде проведена. Нека да обясня. Европейската процедура за искове с малък материален интерес се води в писмен вид. Но съдът, който е компетентен по процедурата, може да реши да не излезе с решение възоснова на писмените показания дадени от двете страни или ако поискане на една от двете страни процедурата ще трябва да се води формално. Европейската комисия предлага прак от 2000 евро. Когато една от страните поиска процедурата да се води по формален начин. Аз предлагам този праг да се повиши до 5000 евро, при положение, че и двете страни постигнат съгласие, да постигнат съгласие в съда. И ако може да се докаже, че не е възможно да бъдат постигнати добри резултати а, с писмената процедура. Това би било това бил прага за процедурата 5000 евро. Освен това, аз съм а, много ентусиазирана а, към новата разпоредба, защото смятам, че тя ще бъде ефективна, но няма да въжи в целия Европейски съюз тъй като тук говорим за изменения въведени във вече съществуващ регламент – който не се отнася към Обединеното кралство, Дания и Ирландия. И това е географски обхват на регламента. Това е от мен. Само още един коментар за максималният размер на съдебните такси. Аз мисля, че те не би трябвало да възлизат на повече от 10% от стоиността на самия иск, за да има смисъл да се подава иск. Също така съм включила препоръка към държавите членки относно възможността съдебните такси да бъдат опростени при искове, подадени от лица, които получават минимален доход в съответната държава членка. Това е от мен. Докладът ми в момента е само на английски язик и то обхваща всички предложения и очаквам вашите въпроси и предложения. Благодаря. Искам да добавя една информация. Срокът за внасяне на изменения е 27 ноември. Моля, отбележете си този срок. Има ли искания за изказване? Господин Радев. Уважаеми колеги, благодаря на докладчика госпожа Герингер за нейното представяне и за проектодоклада, който е подготвила. Аз съм съгласен с голяма част от нейните предложения и се радвам, че основните моменти от предложението на Европейската комисия не са изменени. Сигурен съм, че с поправките в регламента ще се подобри достъпа до правосъдие, по-специално във връзка с голяма част от исковете с малък материален интерес на малките и средни предприятия – които според проучванията понастоящем са извън приложното поле на регламента. По добрият достъп до ефикасни съдебни процедури за по-голям брой кредитори, които имат искове с ниска стойност, ще отприщи движението на капитали, което от своя страна ще доведе до увеличаване на доверието в презграничната търговия и до по-доброто функциониране на вътрешния пазар. Бих искал обаче да обърна внимание на две неща – първо, относно намаляване на случаите, в които се провежда устна процедура чрез вдигане на лимита от 2000 на 5000 евро. Съгласен съм, че това ще спести разходи на страните и на съда по процедурата, но трябва все пак да вземем мерки и да бъдем сигурни, че процесуалните права на страните са спазени. Второ, относно ограничението, което госпожа докладчика предлага за начините на дистанционно плащане – които съдът да осигури, а именно да има един единствен начин или банков трансфер, или кредитна карта, или дебетна карта, мисля, че това би затруднило гражданите. Вярвам, че ако съдилищата осигуряват повече начин на заплащане, това ще бъде от полза за по-доброто прилагане на процедурата. Бих попитал, ако например някой не разполага с кредитна карта, а съда предлага само такава възможност, как ще бъде извършено плащането? тъй като все пак това ще доведе до разходи за съдилищата и ще отнеме известно време, би могло да се предвиди по-удължен срок за въвеждане на всички видове плащания, както докладчика предлага, например, да се направи за задължението за осигуряване на видеоконферентна връзка. Благодаря ви. Thank you, uh, Mr. Wieland. Благодаря, господин Виланд. Mr. Foss. В такъв случай, господин Фос, заповядайте. Благодаря и от моя страна сърдечни благодарности на докладчика, на докладчицата. Аз много съм работил по тази тема и сега въпросът ми е това опционален елемент ли е? Мога ли да използвам традиционния път или ще съм задължен да следвам този път, ако искат ми е до 10 000 евро. Сега, ако това е само опция, добре, но до 10 000 евро, може би това е разумен прак, защото за много хора 10 000 евро не, не, са, не са малка сума. Така че трябва да помислим дали може да имаме доверие на едно електронно, на един електронен процес, така да се каже. На второ място, езиковият въпрос. Ако аз, например, сега в Финландия искам а, да подам молба да подам жалба, трябва ли да го сторя на фински? Защото много разпоредби казват, че работният език трябва да е езика на страната. Тук виждам проблем. На следващо място видеоконференциите, за които говорихте. От процесуална гледна точка, как стоят нещата? Дали държавите членки ще успеят да се справят, защото това до момента не е узост. Тоест, е, това ще трябва, ще трябва да се адаптира, е, да се, ще, трябва цялата ситуация да се адаптира към изискванията на съда. Какво ще се случи, ако връзката през, прекъсне, ако а, човек не може да, да осъществи поради обективни причини видеоконферентна връзка, не е на място, връзката се проваля. Какво се случва? Нали? Всякакви такива въпроси, е, които могат да възникнат. Това, което каза и господин Радев, много е важно за а, таксите за кредитните карти. Според мен, в някои държави членки има различни изисквания за таксите при различните процеси. Може ли тук да очакваме някакви въздействия върху националните законодателства. Сега това са всичко процесуални въпроси. Но основният ми въпрос е, това опционален път ли е или ще бъде задължителен път? Т.е. хората ще имат ли право на избор? Благодаря. Следващият колега. Okay. Then Mr. Buda. Mulțumesc, domnule președinte. Felicit raportoarea pentru munca depusă. A fost o activitate laborioasă și cu foarte mare... Благодаря много, господин председател. Благодаря на докладчика. Много се радвам, че така ефективно работим по темата. Предложението на комисията е от полза за развитието на бизнеса, защото то много помага за е, уреждането на трансграничните искове. Един от важните въпроси тук е свързан с опростяването на въпросите за съдилищата. Това е писмена процедура и тя ще се отрази добре на дейността на съдилищата. Е, и нещо важно тук възможността да се увеличи е, прага, когато говорим за малките и средни предприятия. Е, защото в крайна сметка те работят с по-големи суми от физическите лица и можем да увеличим прага до да кажем 15 000. Във връзка с въпросът дали или не процедурата е задължителна или а, може да се прилага по избор, мисля, че в текста се предлагат достатъчни гаранции за спазването на правата на възползващите се от тази процедура има задължение за устно разискване а, във, във връзка с определен прак на средствата а, и така се гарантира изслушване на всички страни. Същевременно е важно да има по-широка информираност за тази процедура, за да знаят хората, че могат да се възползват от а, такава упростена процедура. Благодаря. Thank you very much, Mr. Marino Epinto. Господин Марина Pinto. Presidente, eu antes de iniciar a minha intervenção quero subscrever as dúvidas levantadas pelo Благодаря, господин председател. Преди а, да се спа на, на, на своите е, а, коментари, нека първо да кажа, че съм съгласен с... А, и аз се присъединявам към го, въпроса на господин Вос. Имаме нужда от ясен отговор. А сега. Един много важен момент, според мен. Трябва да се има предвид, че валидността на едно на един правен иск не трябва по никакъв начин да зависи от сумата, за която става дума. Тоест, е, и там, където става дума за искове с много малък материален интерес, е, трябва да се прилагат е, същите строги правила просто не е подходящо подалите подобен иск да бъдат слагани в някаква по-незначителна категория. Друг важен въпрос – ролята на адвоката. Адвокатът не се намесва тук само за да печели пари. Неговата цел всъщност е да се постигне равнопоставеност между страните, защото е очевидно, че ако някой а, е защитен от адвокат, а, той не е равнопоставен а, с а, съответния ответник, който не е защитен от адвокат или обратното. Трябва да има равнопоставеност а, и всички лица, фирми, а, физически и юридически лица, независимо от това дали могат да си позволят адвокат, трябва да получат защита някаква защита в съда. Трябва да има система а, за предоставяне на безплатна правна помощ в Европейския съюз. Благодаря, господин Биланд. Благодаря. Мисля, че това е изключително важен въпрос. А, лошо е правото, когато то се бави. Затова Важно е нещата да стават по-бързо. Сега адвокат или не адвокат. Имаме много разпоредби, кога е, се препоръчва, кога може да се поръча един адвокат и когато човек не може да си позволи адвокат, тогава има разпоредби за е, съдебна помощ. Има казуси, при корпоративното право, където също се намесват адвокати, нещата са много хлъзгави тук. Въпросът е обаче за по-бързото приключване и третиране и по принцип на, на случаите. Най-добре е, когато всичко е пито платено. Тогава е, това е идеалният случай. Но когато човекът си е платил, така да се каже, и иска да плати, но не може да плати, тогава какво се, се е, получава? Той не, просто не може да плати. Сега, какви са предпоставките за това? Предпоставките за това да не се натрупват повече дългове, за това едни такива казуси да стават бързо. За това е нашата задача. Сега не става дума тук е, за това дали да има адвокат или не. Може да има, може да няма. Въпросът е обаче, кога може да имаме такъв случай, че добре, аз разбирам, ти си ми клиент, искаш да платиш, не можеш да платиш, обаче тази материя е регулирана. Най-лошият случай е, че е, когато имаме клиент, който може да плати, но не иска да плати. Тоест, той не... Е, човекът, който не иска да плати, ще се опита да използва всички вратички, за да отложи плащането. Това е най-лъжият случай. И тук, за този, от този случай трябва да, да се опитаме да предотвратим, е, да даваме на такива хора такива задни вратички. Значи, въпросът е най-напред да помогнем на, на добросъвестни страни да, раз, трансгранично да разрешават проблемите си и да се осланят на това разрешение, на това право. Това е нашата задача в момента. Всички останали неща, адвокат или не адвокат, това са по-странични неща, защото тогава започват други въпроси. Кой ще плати всичко? Кой ще, как ще имам, как ще раз, разпределим и регулираме съдебната помощ? Така ще завалят законодателни текстове. Нека се съсредоточим върху главното, т.е. добросъвестни партии, е, добросъвестни страни по делото, които искат да разрешат проблема. С това трябва да започнем. Другите неща, нека, нека изчакат, защото за момента нямаме убедителни отговори за тях. Благодаря, господин Бруне има думата от председателството. Благодаря, господин председател. Е, още един път добро утро на всички. И искам да обобщя думите на докладчика и да ви представя нещата от гледна точка на председателството. Както знаете, съветът все още работи по този текст и нашето намерение е да представим компромисен текст на Корепер следващата седмица. Надяваме се той да стигне до съвета на 4 декември за общо одобрение. Ние винаги сме гледали на този регламент като на много важен. Това е един от приоритетите на нашето председателство. Самият министър Орландо, когато представяше своята програма пред комисията Юри и потвърди, че това е инструмент, е, който ще улесни упражняването на, юрисду... на юрисдикция в интерес на всички заинтересовани страни. Този регламент има и косвен ефект. Ползата от този инструмент се състои не само в това, че е, улеснява живота на предприятията. Той улеснява и работата на съдилищата, а както знаем, те са изключително натоварени. Предложението за регламент, който съветът обсъжда доста интензивно, съдържа някои важни елементи. Ще бъда много кратък, само ще обобщя предложенията, направени от депутатите. Въпросът за използване на технологиите. Много важен въпрос и ние в съвета гледаме благосклонно на мерки насочени към бързо решаване на случаите. Не, съвсем не е като метод за отдалечаване на ищеца от съдята. И аз мисля, че това е много важно, не по-малко важен е и акцента върху това, което каза господин Пинто за правно достоинство на всички решения. Няма съмнение, че този регламент ще улесни този аспект. Като председателство ние искаме е, дебатът с Европейския парламент да продължава. Е, с огромно удоволствие изслушах е, доклада на докладчицата, що се отнася до сроковете Искам да ви информирам, че ние работим интензивно, за да се постигне съгласие между държавите членки през декември 2014 година. Позицията на съвета скоро ще бъде консолидирана. Не навлизам в детайли, за да не бъде това, което ще кажа преждевременно. И за това искам да ви благодаря. Думата има представителят на Европейската комисия с молба да бъде кратък, тъй като доста сме изостанали от графика. Заповядайте. Благодаря. Благодаря, госпожо докладчик, за това, този проект от доклад. Ние го приветстваме. Приветстваме предложенията на проекто доклада. Мисля, че е добре да помним, това е опционална процедура, процедура, която не изключва националните традиционни процедури. Тоест, ние, нашата цел с това предложение е да ускорим трансграничните процедури. Целта е да се отвори достъпа, да се улесни достъпа до правосъдие, да се намалят разходите. Тази процедура се прилага вече от 5 години и не сме чули до момента оплаквания, че процедурата не предоставя достатъчни гаранции за партиите. С нашето предложение ние даже укрепваме гаранциите за страните. Ние смятаме, че това е модерна процедура и смятаме, че е разумно да се предложи на гражданите и на бизнеса в Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят. А сега госпожа докладчицата има думата отново. Благодаря. Благодаря на всички, които се изказаха в дискусията. Някои от е, отворените въпроси за отговорността, например, и за задълженията бяха осветлени от Европейската комисия. Е, всъщност тук става дума за един по-добър инструмент за справяне е, с ситуация, когато граждани от други държави членки или компании от други държави членки се опитват да хитруват. Понякога компаниите се въздържат от трансгранична дейност, защото, за това, за, защото тя им се струва прекаля, прекалено трудна. Но тук имаме ситуация, когато едно предприятие е платило за дадени стоки и не ги е получило. Този инструмент ще укрепи правната сигурност за продавачи и купувачи и ще обезкуражи лошите практики. Така че, аз не мога да представя е, текста в цялата му светлина, в, целите му подробности, но препоръчам на колегите да се запознаят с него и да се убедят сами, че предложението е наистина добро и че това е един наистина пол, положителен инструмент, който е доста модерен. Това е предложение, както знаем, на Европейската комисия. Ние предлагаме само някои малки изменения и, и сме уверени, че инструмента ще функционира добре. Оценката на предложението е доста задълбочена, затова искам да помоля всички колеги да се запознаят с предложението на комисията и да, предо... и да да отправят предложение за изменения евентуално към мен. Италианското председателство е много ангажирано с това досие. Затова хубаво е да си спазим срока, а именно 27 ноември. Това е крайният срок за измененията. Надявам се, че в началото на декември ще имаме становището на съвета. Това е за момента. Благодаря. С това приключваме, казва председателят тази точка и преминаваме към точка 3. 12. Давам думата на Виктор Соловейчик, представителя на комисията, за да направи представяне за процедурите на конфискация и преработване. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за тази възможност да, да ви представя накратко законодателните процедури за кодификацията и преработването. Както знаете, законодателството в Европейския съюз непрекъснато се променя и понякога след много изменения а, прави текста много тромов, тромав. Ние използваме техниката на кодификацията и преработването, за да упростим правен тек, правния текст и за да го направим по-прозрачен и по-достъпен. Имаме указания за тези две техники. Те са заложени в междуинституционалното споразумение от 1994 година и 2001 година. Какво е кодификацията? Това е процедурата за заменяне на единствен, на един акт, вече съществуващ акт, който е бил променен чрез няколко актове. Това кодификацията не включва промени, субстанциални промени на текста. Основната характеристика на кодификациите е липса на субстанциални промени, т.е става дума за само формални адаптации. Не се променя нищо по съдържанието на текста. И това трябва да се удостовери от работна група, която се състои от правните служби на съвета, комисията и парламента. Т.е. тази работна група потвърждава, че наистина става дума за кодификация. Тази процедура е в съответствие с законодателните процедури в, на институциите, но всички институции трябва да поемат отговорност, че, не, че няма да става дума да се променя текста по съдържание. Какво е преработването? Тук става дума за кодификация и за променяне, т.е един законов акт се променя последния начин. Най-напред има промени по съдържанието. На второ място, кодификацията на непроменените разпоредби на съществуващ правен акт се запазва. И на трето място има отмяна на предишния акт, който е заменен с новия акт. Когато имаме предложение за преработване, трябва да има ясно разграничаване между новите промени и старите версии. Тук, т.е. тук използваме сивия шрифт. Е, тези предложения за преработване също се оценяват от работната група и тази работна група потвърждава, че са направени само измененията по съдържанието, които са били предложени, не са променени други съдържания. Всички институции трябва да поемат отговорност по силата на междуинституционалното споразумение, че са променени само онези части от текста по съдържание, които са били оговорени. Ако се види в рамките на, на законодателната процедура, ако се види, че има нужда от други промени, що се отнася до целия текст или до части от текста, то тогава междуинституционалното споразумение предполага тези предложения да бъдат предоставени не в а, рамките на процедурата, а се изисква подготовка на допълнителните изменения. Трябва всички заинтересовани и участващи страни да спазват тези правила. Комисията използва често техниката на преработване, понякога и по желание на парламента. В рамките на е, законодателни процедури, Комисията използва тези два инструмента, но също така очаква от парламента и съвета да ги спазват. Това ще даде една добра база за използване на техниката на преработване, а вашата комисия играе ключова роля да убеди всички, всички депутати от Европейския парламент да спазват правилата. И накрая – Що се отнася до вашата работа, трябва да кажа, че 2009 и 2010 година бе приета обща програма за кодификация и преработване. Комисията продължава с тези две техники на базата на предишни планове. Преди влизане в сила на Лисабонския договор са определено време нямаше възможно да се кодифицират законодателни актове, тъй като мнозинството от тези актове включваха е, процедурата на комитология, което изискваше те да се адаптират към системата на делегирани актове и актове за изпълнение. Впоследствие обаче тези актове можеха да бъдат а, е, кодифицирани. И това се случва именно с различните предложения, които днес вие обсъждате. Благодаря ви. I thank you, uh, Mrs. Regner. Благодаря, госпожа Регнер има думата. Благодаря. Много се радвам, че, имам, че имаме възможността днес да ви слушаме. Интересуваме тази система много, защото имам практически опит с системата на преработване преработвахме регламента Брюксел 1. Това междуинституционално споразумение има целта да ни даде възможност да разберем при преработването става ли дума за нова версия или не, особено в случаите, когато има много изменения. Когато има много, страшно много изменения, тогава човек губи поглед за това, къде в крайна сметка е есенцията на текста. Понякога едно предложение, един законодателен текст е, страшно се променя и трябва да се обсъжда наново. ново. Сега, моят опит с Брюксел Едно. Имаше е, Това беше предложение, което не трябваше да бъде изменено толкова често. И какво направи комисията? Комисията взе част от текста, а именно текста за екс- екзекватурата, и каза, че няма да разглежда други предложения. А това щеше да е много разумно. Сега имаме един регламент, в който комисията даде възможност за изменение на много малък текст, а пък неща, които бяха от политическа гледна точка много важни, не бяха допуснати. А, а, а тези предложения бяха свързани с променения текст. Сега, т.е. процедурата на преработване много не помогна. Моят въпрос е, дали комисията не може да разшири малко рамките на законодателя? Защото според мен метода на преработване го предполага нашата политическа отговорност се ограничава по този начин. Ние понякога не знаем колко ще, какъв ще е броя на, на предложенията за изменения. Става дума в крайна сметка за подобряване на един текст. Така че, може ли да се определи кои области могат да бъдат променени, и кои не могат да бъдат променени, т.е. кои могат и не могат да подлежат на процедурата за преработване. Според мен, начина по който е формулирана тази процедура ограничава много нашата работа. Други колеги, които да искат да се изкажат. I do not see any. Uh, does the commission wish to... Не виждам. Комисията има ли желание да отговори? Благодаря, господин председател. В отговор мога само да препотвърдя, че за Европейската комисия е от изключително значение, за да се запази правото и на инициатива, всички институции да спазват правилата за преработка, за да имаме по-често използване на правилата за преработване. Необходимо е да се спазват правилата и в процеса на обсъждане на проекто предложения разбира се възниква нужда от изменения, но е необходимо да се поиска от комисията да внесе изменено предложение. Всеки опит в процеса на разглеждане на предложение за внасяне на изменение ще застраши основния принцип за право на инициатива на Европейската комисия. И следователно ще постави под съмнение по-често използване на преработката. Председателят. Не виждам други желаящи да се изкажат. Следователно можем да приключим с тази точка и да преминем към точка 3.1 за Европейската конвенция за правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от доста под условия. Е, аз съм докладчик и за това ще кажа няколко встъпителни думи. Тази точка всъщност е най-старото досие, е, което стои като незавършено. То за... Работа по него започна през декември 2010 година, т.е. преди повече от 4 години. Аз поех е, функцията на докладчик от бивши председател на комисията Клаус е, Хайне Лене. Всъщност е, ние говорим за борба срещу незаконни устройства, които дават достъп до телевизионни услуги, които се предоставят срещу заплащане и всъщност защитават тези услуги. Тази защита защита е за електронни комуникации, радио, телевизия и предаване по интернет. През 1999 година Съвета на Европа започна работа по конвенция за правна защита на подобни услуги много европейски държави, които не членуват в Европейския съюз, се превърнаха в обежище за разработване на и при използване на устройства за хакерство и нерегламентиран достъп в услуги срещу заплащане без да са предвидени санкции. Ето защо е необходимо да се разширят разпоредбите на директивата от 1998 година и да се създаде обща ефективна европейска рамка за защита на тези услуги. Преговорите, които бяха проведени от Европейската комисия от името на Съюза бяха успешни и конвенцията, която беше прията през 2001 година, е напълно съвместима с директивата. Формулировката на двата а, текста е почти а, идентична, като има тук-таме разлики. А, парламентът дава съгласието си на съвета да даде своето одобрение. Но комисията заведе дело пред съда, в кое и твърди, че се използва погрешно правно основание за подписването на конвенцията, вместо да се използва член 207 от договора за функционирането на Европейския съюз и общата търговска политика съветът прилага член, член 114 от е, договора за хармонизиране на вътрешния пазар. Въпреки, че парламентът не играе роля в процедурата по подписване на конвенцията, съдебното дело даде възможност да се одобри изключването на конвенцията. В този случай, тъй като съвета трябваше да изчака съдебното дело преди да поиска мнението на парламента. Решението на съда беше представено през 2013 година и като съдът постанови в полза на комисията. Тоест, точното правно основание е член 207 от договора за функциониране на Европейския съюз по общата търговска политика. Комисията и италианско е поканена да представи до къде са стигнали нещата пред работната група на съвета парламента трябва да даде своето одобрение и изчаква съответното искане от съвета преди нашата комисия да може да разработи проекто доклад. Сега бих искал да дам е, думата на Жига Баховец от Генерална дирекция Комуникационни мрежи, съдържание и технологии или Генерална дирекция Connect на комисията. Заповядайте. Или господине, благодаря. Извинявайте, каза председателят. Чувате ли ме? Благодаря, господин председател. Досието действително датира от много отдавна. От 1 ноември това досие беше прехвърлено от генерална дирекция Маркт към генерална дирекция Конект. И сега ние работим по това досие. Казвам това, за да допълня историческата справка, дадена от вас. А, иначе нямам какво много да допълня към казаното от вас, господин председател. Действително има една директива от 1998 година. Започнахме преговори с съвета на Европа, за да се разшири обхвата на същата правна защита в някои страни, които са гранични на Европейския съюз, но които не членуват в него. Ще спом... можем да споменем само две-три тях Албания, Сърбия, Украина. Там има интензивен трафик на устройства, които извършват нерегламентиран достъп. Както обясних, ние предложихме решение на съвета за подписване на Европейската конвенция. Основа, за основа използваме разпоредбите за вътрешния пазар на договора. Както казахте, съветът използва друго правно основание. Ние заведахме дело и Европейския съд се съгласи с комисията, тъй като става дума за изключителна компетенция на Европейския съюз. И сега започвам от начало. Ние предложихме ново решение за сключване на конвенцията за достъп под условия. В момента се водят разговори в работните, съвет, с, с работните групи на съвета. На 3 ноември тази година съветът проведе заседание в групата по аудиовизуални устройства. Сега председателството има думата. Карло и Мари Зю от Италианското председателство има думата. Благодаря за думата, господин председател. Най-напред искам да кажа, че съветът подкрепя напълно целта на конвенцията, а именно борба срещу пиратството. Очевидно това е свързано с доста подусловия. Освен това, е, е много важно Европейския съюз е, да се присъедини към Конвенцията на съвета на Европа. В светлината на това, което беше казано и в светлината на решението на Европейския съд, това е дело 130 черта 12, е, съдът прие през април месец ново решение за сключването на конвенцията. И това решение се основава на правното основание, постановено от съда. И в това решение, след това решение, изпратихме е, информация на парламента в началото на март. Следващата стъпка следователно е приемането на решение за сключването на конвенция, но разглеждането на текста на ниво работна група в съвета като че ли оставя някои нерешени въпроси, отнасящи се, например, до изключителната компетенция на Европейската комисия по сключването на многостранни споразумения. Измененията, предложени към тази конвенция, членове 9 и 10, например, създават ня... известна несигурност. Тези членове всъщност не позволяват на Европейския съюз да, из... да упражнява пълноценно своята изключителна компетентност, защото възоснова на член 9 от комисията броят на гласовете, които съветът има по време на консултациите, се равнява на гласовете на държавите членки, които са страна по конвенцията. Въпросът, че все още се обсъжда в работните групи на съвета. И ние търсим възможно решение, което ще бъде представено на Корепер. Надяваме се да успеем това решение да бъде взето до края на годината. И когато това стане, очевидно ще представим решението за съгласие на Европейския парламент. Надявам се, че че ще продължим да работим конструктивно с парламента и комисията по правни въпроси по този въпрос. Благодаря. Благодаря много. Благодаря ви и за това, че очертахте графика. А сега давам думата на колегите за коментари и въпроси. Имате ли коментари, колеги? Не виждам желаящи да се изкажат. В такъв случай съобщавам, че следващата стъпка е съветът официално да поиска одобрението на парламента във връзка с конвенцията и след като получим това искане, Следващата стъпка е аз да изготвя проекта доклад, който в последствие да бъде обсъден в нашата парламентарна комисия. Благодаря. С това приключваме работата по тази точка на този етап и можем да преминем към следващата точка. 33-та точка. Европейска агенция за сътрудничество в областта на наказателното право. Докладчик е господин Марино Епинто. Благодаря много, господин председател. Но от нашата комисия се иска да излезем с становище за реформата или по-скоро реструктурирането на Евроюст. По тази тема работи и Комисията по, прав... по граждански свободи. Както вече е, знаем, темата е, е била обсъждана в парламента в предходния му мандат под ръководството на Аксел Фос е, това е, беше първото четене. Нещата минаха доста бързо. Бяха засегнати основните елементи, е, за които става дума тук, а именно модернизирането на правната рамка за Евроюст. Разбира се, има някои въпроси и проблеми, на които трябва да се спрем преди да излезем със становище. Ето, например, защитата на данните. И кой орган следва да осъществява надзор върху събирането на лични данни от тази организация. От предходния доклад на Европол като орган отговорен за защитата на тези данни, стана ясно, че тук основна роля трябва да играе европейския надзорник по защита на данните. Много е важно да се запази независимостта на съдебните органи. И за това именно се спираме на тази тема. Увеличава се престъпната дейност в Европейския съюз, особено а, високо организираната престъпност, економическата престъпност, различните видове трафик, детската порнография и така нататък. Много са важните въпроси, които трябва да бъдат обсъдени и най-вече трябва да се спрем на един особено важен проблем. А именно, Европейския съюз има нужда от ясна номенклатура на престъпните състави в Европейския съюз и отговорностите по европейски институции. Защото иначе винаги ще е под въпрос дали даден европейски орган има право да разглежда определен случай във връзка с работата на европейско равнище или е, по-скоро следва да се работи на национално равнище. Създаването на европейски институции, които имат право на вземане на решения в области, които по-настоящем са изключително в компетенциите на държавите членки, е проблематично сама по себе си. Другия важен въпрос, който трябва да обсъдим, е свързан с служителите на тази организация и по-конкретно председателя, заместник-председателя, трябва ли те да работят само единствено за Евроюст или могат да са и държавни служители на определени държави членки? Много внимателно ще разгледам работата, свършена до тук от Аксел Фос през следващите няколко месеца, защото смятам, че трябва да разгледаме всички тези подробности, за да са добре балансирани нещата. Господин Фос. Благодаря. Благодаря, че споменахте доклада. Just и реформата му. Те са в много тясна връзка с създаването на Европейската прокуратура. И докато ние не знаем дали тя ще бъде създадена и как, много ще бъде трудно да реорганизираме Евроюст. Помолихме комисията да каже как смята тя да процедира с реформата на Евроюст, какво вероятно може да е бъдещето, какъв може да е, е вероятния, вероятния резултат, или ще, резултатът просто ще е едно задълбочено сътрудничество между прокурорите на държавите членки. Е, по принцип, мисля, че сега се намираме на един вододел, на който трябва да помислим дали искаме да имаме Европрокатура или да имаме сътрудничество в рамките на Евроюст, сътрудничество между полицейските сили. Имаме един съд, който обаче там също три, има нужда от допълнение. <clears throat> Просто имам чувството, че желанието е да се случва нещо до 10-15 години, но никой не знае точно какво да се случва. <clears throat> Виждаме конфликта на компетенции между Евроюст и Европейската прокуратура. Виждаме, че ще има такъв конфликт как ще изглеждат структурите? Говори се за колегиум, за, за такава структура на колегиум в Европейската прокуратура и още. Ако двете институции ще си сътрудничат, то те трябва да са на едно място. Има и въпроси с бюджета, те са също важни. Обаче, в момента ще кажа само следното – трябва да се изчака. Какво ще бъде развитието? Развитието по отношение на Европейската прокуратура. Трябва да изчакаме. Това ще кажа и на заседанието на докладчиците в сянка днес след обед. Благодаря, госпожа Кауфман. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите, които се изказаха преди малко на двамата колеги. Мога да подкрепя това, което казаха те. Проблемът с Евроюст е, <clears throat> че ние следваме тук член 85 и искаме значи, преформирането в агенция, но става дума и тук за въпроса за Европейската прокуратура. Той зависи от съвета. Много важно тук за нас да знаем докъде са стигнали разговорите в съвета за Европейската прокуратура. Тогава може би ще може да разберем на къде се движат нещата и как могат да изглеждат отношенията между Евроюст и Европейската прокуратура. Ако погледнем изходните текстове, Европейската прокуратура ще се задейства само когато става дума за наказателния процес, а именно за наказателни деяния, които застрашават финансовите интереси на Съюза. А точно този пункт се третира и при Евроюст. Сега не знам дали съветът е бил в състояние да разреши е, този конфликт. Това е конфликт по съдържание. Това, което каза господин Депинто, връзките с Европол. И тук имаме проблем. Ако погледнем каталозите на наказателните деяния, ами те са различни, е, различни към, в Европол и в предложението за Евроюст. Не може така, трябва да има един каталог, трябва да се споразумеем по него. И на последно място – Смятам, че предложението за Евроюст е, то говори за националните парламенти и за, е, за Европейския парламент, че те трябва да играят ключова роля. Добре, но това е и пункт, който трябва да защитим и от името на нашите колеги в националните парламенти. Евроя ще стане агенция – и въпросът обаче за всички агенции е как ще ги контролираме от наша гледна точка, от, наш, от страна на Европейския парламент. Значи това не засяга тук само Евроюз, това е по-общ аспект. Bom, Sr. Presidente, pouco mais a acrescentar, mas agora diria só duas palavras sobre, sobre este ponto focado. Добре, господин председател, само е, накратко във връзка с повдигнатите въпроси от преждоговорившите. Е, във връзка с отношенията между Европол и Евроюст. Като юрист, моето образование е хуманитарно. За мен върховенството на закона е много важно и смятам, че именно съдиите трябва да осъществяват надзор върху върховенството на закона, а не Министерството на правосъдието или прокуратурата. В моята страна има някои проблеми всъщност в тази връзка. Полицията се отчита пред две институции. В областта на наказателното право те на практика зависят от правителството. Бюджета идва от правителството. Инспекциите се провеждат от правителството. Същевременно, функционално, те са зависими от Министерството на правосъдието. И тук важният въпрос е какво може да се направи за борба срещу престъпната дейност. Защото високо организираната престъпна дейност трябва да стане приоритет за европейските институции и органи. Трябва да се направи всичко възможно да се борим срещу организираната престъпност и всички европейски граждани искат именно това. в която и е да била страна с слабо правоприлагане в тази област ще се стигне до сериозни проблеми за гражданите. Благодаря ви много, каза председателя. С това приключваме с работата по тази точка. Преминаваме към точка 34. Именно предложението да се увеличи броя на съдиите в общия съд. Думата има докладчика господин Мариньо Епинто. Трата се зум. Благодаря, господин председател. Става дума за доклад, за който аз бях назначен за докладчик. Европейският е, статутът на Европейският е, съд се промени, като се увеличи броя на съдиите в е, Общия съд Съдебната структура на Европейския съюз е както следва. Най-отгоре е съда, след това общия съд и след това трибунала за администрацията. Съда на публичната служба е един от елементите. Съдът направи предложение преди 4 години да се увеличи броя на съдиите, от 20 от 12 на 40 проблемът възникна, когато трябваше да бъдат назначени съдиите. Държавите членки не можаха да постигнат съгласие. Броят на държавите членки е 28, разбира се, и броят на съдиите в общия съд ще се увеличи с 28, т.е. по един от всяка държава членка. 12 нови съди, това беше предложението. Държавите членки не можаха да се разберат кой от коя държава членка да бъде, тъй като броят не съответстваше на броя на държавите членки и се стигна до задънена улица и въпросът стигна до парламента. Съдът предлага ново изменение, т.е. вместо да се увеличи броя на съдиите с 12, да увеличат с 28 на 56 и да се премахне първоинстанционния съд и съдът на публичната администрация и е, с първоинстанционния съд ще бъде апелативен съд. Това означава, че има една а, е, степен по-малко юриспруденция и общия съд ще има 56 съди, ние ще анализираме този въпрос, е, защото вече проведахме заседание под председателството на Павел Слова с е, съди от е, съда и там бяха очертани доводите. Нашата комисия На 3 декември, както каза председателя, ще отида в Страсбург. Извинявайте, каза ораторът. Ще отидем в Люксембург, за да се срещнем с, съда, да съберем малко информация и възоснова на тази информация ще представим допълнителни предложения за изменения. Основният проблем тук е свързан с огромния брой натрупани дела. Е, редица решения от страна на Общия съд всяка година са по-малко от постъпващите дела. Броят на постъпващите дела е толкова голям, че трябва да има по-бързо и по-ефтино движение. И повишаването на броя на съдиите е едно решение. Друго решение би било повишаване, увеличаване на броя на правните секретари, като се упрости целия процес. Много са начините, ние обсъждаме тези начини и търсим най-ефтиното решение на този спешен проблем. Благодаря, господин председател. Мисля, че можем да се присъединим към докладчика и да кажем, че ситуацията в съда става нетърпива. Всички сме съгласни, че трябва да се увеличи броя на съдиите на първата инстанция и натрупаните закъснения, независимо от всички промени, закъсненията са и забавенията са огромни и е недопустимо правосъдието да бъде бавно, тъй като държим на върховенството на закона. Необходимо е да се увеличи броя на съдиите. Трябва да кажа, че аз лично смятам, че предложението да се удвои броя на съдиите в първоинстанционния съд е несъразмерно. Мисля, че трябва да имаме една интелигентна система за ротация, за да се посочат необходимите и подходящи съдии. Ние ще водим тази размяна на мнение с съдиите в Люксембург, но мисля, че тук топката е в полето на съвета, тъй като съветът не е успял да постигне консенсус. Струва ми се, ще трябва да прием решенията на Европейския съд. Ние действаме в интерес на европейското правосъдие и на тези, които търсят правосъдие. Благодаря, господин Радев господин председател уважаеми колеги всички ние получихме писмото на председателя на съда скурис адресирано до европейския парламент на 13 октомври. бих искал да привлека вашето внимание към следния казус който също е споменат в това писмо и който е свързан с темата която обсъждаме а именно проблемът със затрудненията които съветът среща при назначаване на съдиите в съда на публичната служба както знаете съдът на публичната служба е първият и единствен за момента специализиран правораздавателен орган на европейския съюз който се състои само от седем съдии. Те се назначават с единодушие от съвета след открит общоевропейски конкурс въз основа на списък с кандидати, изготвен от независима комисия. На 30 септември 2014 г. мандатът на двама от съдиите изтече и съветът трябваше да извърши процедура по назначаване на новите съдии преди тази дата. Той обаче не го е направил. Напротив, председателството на съвета изглежда е на мнение, че процедурата трябва да, да остане спряна, докато не бъде взето решение за по-голямата реформа на съдебната система на Съюза. Според реформата се предлага сливане на Съюза на публичната служба и на Общия съд през октомври 2016 година но дори ако това предложение бъде одобрено от нас и съвета, делата не могат да чакат 2016 година. Днес сме изправени през ситуация, в която независимата комисия е предложила трима кандидати, сегашният председател от Белгия с два мандата зад гърба си, както и двама кандидати от България и Португалия. Последните двама са подкрепени от мнозинството държави членки, но назначаването им е спряно от съвета, а в съда на публичната служба имаме двама съдии с изтекал мандат, това число и самия председател на съда. Уважаеми господин председател, според мен спирането на процедурата по назначаване създава правна несигурност, пречи на ефективното функциониране на съда на публичната служба и е ясно в ощърп на доброто правораздаване. Освен това, като не назначава двама нови съдии в съда на публичната служба, съвета е в нарушение на задълженията си по договора. Самия председател Скурис казва в своето писмо, цитирам, вече се забелязва отрицателното въздействие от това безисходно положение върху доброто функциониране на посочената юрисдикция, тъй като липсата на сигурност относно състава й реално не позволява работата по отнесените до нея дела да се ръководи ефикасно бих искал да попитам ако има представител на съвета да даде разяснение по въпроса защо процедурата по назначаване на съдии в съда на публичната служба е блокирана и на какво основание тя е обвързана с предложената реформа на общия съд и как бихте обяснили че при същата ситуация през 2011 година, съветът е бил помолен да поднови мандатите на двама от тогавашните съдии включително и на тогавашния председател на Съда на публичната служба господин Пол Махони. Съветът обаче отказва да направи това и назначава други двама кандидати от списъка въз основа на принципа на ротацията. Не считате ли, че блокирането на процедурата за назначаване повдига сериозни опасения за дискриминация и неравно третиране, предвид факта, че подобни ситуации се третират по различен начин без обосновка? Също така, господин председател, бих искал да попитам дали е възможно нашата комисия да инициира устен въпрос с дискусия до съвета по темата. Защото не виждам смисъл ние тук да търсим решение на проблемите на съда, а съветът с това блокиране по-скоро да ги задълбочава. Ако имате нужда от по-подробна информация, бих могъл да ви я предоставя. Благодаря. Благодаря. Не съм сигурен, че тук има представител на съвета, но може би комисията по-късно ще отговори на въпросите. Господин Лабретон. On a évoqué tout à l'heure de façon récurrente le problème des bureaux. Споменахме проблема с а, бюрократичността на национално равнище. Говорим често за това, обаче е, по някой път а, забравяме, че такава има и на европейско равнище, има какви ли на европейски агенции. И ето, на, виждаме какво се случва и в съда. Опитваме защото ни се предлага съвсем неразумно да се увеличи броя на съдиите от 28 на 56. За мен това е недопустимо. Първо ще бъде много скъпо, ще се увеличи значително цената на европейското правосъдие. Съгласно разчетите, един съдия струва 1 милион евро годишно, т.е. увеличаваме разходите с цели 28 милиона евро и то в момент на сериозна криза. Мисля, че трябва да бъдем по-разумни. Все настояваме държавите членки да проявяват бюджетна дисциплина, но ние не го правим. Другият въпрос е политически. При такова сериозно увеличение на броя на съдиите, съдът ще добие много по-голяма политическа тежест, много по-голяма, отколкото е желателно от гледна точка на функционирането на демокрацията. Предлага се да се интегрира в този нов съд съда на публичната служба на Европейския съд. Но помислете си, тук става дума за конкретна специализация. Тези нови съдии ще получат конкретни задачи и има опасност да се стигне до нарушение на някои основни принципи, залегнали в договора. И така. можем по-скоро да се вдъхновим от френския модел. Решенията на съда няма нужда да са толкова безкрайно дълги, могат да са много по-кратки. И другият вариант би бил да се вдъхновим от американската система и това да бъде съд, който да функционира като върховен съд, останалите дела да се решават на национално равнище. Благодаря. Uh, so Mr. Buda would have the floor. Благодаря, господин Буда иска думата. Mulțumesc, domnule președinte. Doar o scurtă considerație sau Благодаря, господин председател. Съвсем накратко няколко коментара. Първо, казано беше, че съдът вече не може да се справя с натрупаното количество работа. Така че трябва нещо да се направи и трябва да се разреши проблемът. Разбира се, отвояването на броя на съдиите не е непременно най-доброто решение. Действително, ако един съдия струва 1 милион евро годишно, такова голямо увеличение би било много скъпо. И така, както каза един от колегите, не е ли по-добре да има някакъв вид ротационна система? Тоест, да има някакво увеличение на броя на съдите, 7, 8, 10 съдии, може би, в повече, и а, те да се а, предлагат на ротационен принцип от държавите членки. Друго нещо, по процедурите, и те могат да се променят. По някой път а, се върши ненужна работа в съда. Благодаря. Има ли представители на съда, а, извинете, на съвета, които имат желание да коментират по темата? Мерси, месел президент. Благодаря, господин председател. Председателството не е представено тук. Аз съм от правната служба на съвета. Нямам право да се изказвам от името на съвета, но ам, един технически комис... коментар – във връзка с казаното по отношение на съда на публичната служба на Европейския съюз. Всъщност, процедурата не е преустановена, както каза изказалия се депутат. По-скоро има проблем с единодушието в съвета. Няма единодушна подкрепа за кандидатурите и действително два мандата изтекоха през септември тази година, но няма единодушие в съда, а, извинете, в съвета, в подкрепа на двама от новите кандидати. А, тоест, просто процедурата е блокирана. Това е. Конкурсната комисия всъщност да изготви списък с шест имена. Настоящи председател, след това португалски кандидат, след това българския кандидат и още трима кандидати в позиции 4, 5 и 6 в списъка. Има обаче само два освободени поста и още не е постигната договореност. И Изглежда, че в краткосрочен план е, нещата няма да се разблокират. Затова съветът е, направи различно предложение, което със сигурност ще имате възможност да обсъдите. И неговата цел е, стига да има подкрепа и от съвета и от парламента, да и дори ако се постигне съгласие за назначение на 28-те съди, да се има предвид, че предстои такава реформа и а, временно да се прехвърлят двама от съдиите от Общия съд, докато се разблокира ситуацията. Благодаря. Thank you very much. Uh, I'm sure that one of the guests in this hall, Mr. Благодаря много. Господин Карло Ескобар, който присъства тук, от е, името на съда може да разясни доста от нещата, по които говорихме, сигурен съм. Благодаря. Алло, сета... Благодаря. Темата е изключително важна очевидно е много важна за съда, защото става дума не само за съда като общностен съдебен орган, но той е много важен а, и за предприятията, за гражданите. Вие напомнихте историята на предложението. Три юрисдикции има съд, който отговаря не само за дела, заведени от физически дела, дела, заведени от институциите към дела. От години съдът е не в състояние да, да решава делата. Ето защо беше направено предложение да се увеличи броя на съдиите. Остава въпросът как да се разпределят двамата допълнителни съдии. Съдът получи искането от италианското председателство за нови предложения за начина по който да се увеличи брой на съдиите. И съветът се опита да види дали, имайки предвид предложението от 2011 година, нещата са се подобрили или влушили. Тук има два елемента. Важното за нас е това. Първо, тенденцията за увеличението на броя на делата е по-сериозно, отколкото беше през 2011 година. В края на 2010 година съдът получи 636 дела. Тази година прогноза се с 950. И има, виждате увеличен в рамките на 4 години. И това е един от елементите, на които съдът помисли дали 4-5 допълнителни съдии няма да е разумно с оглед на увеличения брой дела. Броят на делата от 3000 са вече по, са се увеличили с повече от 1500. Това е повече, отколкото позволява капацитета на съда. От 2011 година съдът констатира 8 пъти, че срокът на решаване на делото е в нарушение на член 42 от Хартата на основните права. Бяха европейски предприятия поискаха от съда компенсация поради нарушаване на изискването за разумни срокове. Тези искове са за 23 милиона. Виждате економически аспект. Това са щетите и отговорностите на Европейския съд. И сега в момента са заведени 4 дела, в които Ищите твърдят, че срока на делата, е, на процедурата е прекомерна. Това е анализът на съда. Ситуацията е още по-лоша от това, което си представяхме през 2011 година и съдът се опита да намери начин да отговори на искането на съвета, да се види какво може да се предприема, като се избегне политическия проблем, който е в основата на блокираната процедура. Ще имате възможност да водите разговори с шенове на съда. Искам да привлека вниманието ви върху, сред... върху следните въпроси. Първо, не се отвоява броя на съдиите съдът поиска двама допълнителни съди. Става дума сете, седемте съди от съда на публична администрация да бъдат интегрирани, но те вече е, са, е, са съществуващи съди. И след това да се добавят девет, за да има две, а не три юрисдикции в съда, съдът и трибунала и съдът, който да, е, да има два пъти повече съди, отколкото е брой на държавите членки. Това се предвижда от съвет, по този, от договорите. По този начин ние няма да превишим подробностите на а, а, трибунала. Исках само да спомена нещо за разходите. Говори се за 1 милион за съдя. За първата е, инстанция, за първата фаза. Ние настояваме за двама съди от 2011 година. Разходите ще бъдат, видяхте, 11 милиона. Това става за не 9 милиона и 400 хиляди цяло. Всички е, данъци и така нататък. Това са кабинетите, инфраструктурата, всичко. 9,4 милиона за а, е, 12-те. За двамата ще бъде 1 милион чисто. През 2019 7 милиона чисто, т.е. 28-те допълнителни съдии струват общо 18,5 милиона чисто. Доста пари, разбира се, но заедно с това 6,6% на... това е 6,6% от бюджета на съда и е, е 0,3% от административния бюджет на институциите. И това е цената на а, добре функциониращото правосъдище, приключа със следното. Ако ми позволите, е, цената на неизвършването на реформата. Вече казах, че вече има иск е, за щети за 23 милиона. Има опасности от други. Е, не казвам, че ищците са спечели, съдът ще отсъди. Но искам да, е, да кажа няколко думи за споровете пред съда. Е, има спорове от економически характер, отнасящи се е, до конкуренция. Комисията е наложила на много предприятия глоби за нарушение на конкурентното право с общата стойност на 6 глоби е 7 милиарда и 700 милиона. Те са блокирани в сметките на фирмите в очакване на, на решението на съда. Т.е. предприятията не могат да използват тези средства, докато не излезе съда с решение. Освен това има спорове, които са, възлизат на много по-голяма стойност от глобите, за които говорят. И така, от економическа гледна точка съотношението между цена и ползи е съвсем различно от това, което беше представено. Имаме по-малко от 20 милиона с 2019 година за функциониране от една страна и от друга страна един, повече от 1 милиард за глоби, отиващи в бюджета на Европейския съюз. Надяваме се, че Европейския съюз ще даде своята подкрепа за съда в разговорите с съвета. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Андерсон. Интересно беше да чуем, че броят на делата се увеличил толкова чувствително. И аз се питам, може би господин Калуеск, господин Ескобар знае отговора. Откъде идва това увеличение? Тази промяна трайна ли ще бъде или е пък просто някакво неблагополучие? Ще отговорите ли? Да, господин председател, и има няколко причини за това увеличение. На първо място засилването на законодателните дейности на Съюза. Колкото повече е, са издадените законодателни актове, толкова са повече са е, и делата. И освен това, увеличи се и броя на държавите е, членки, тъй като става дума и за повече фирми. Има дела свързани с търговските марки, от, идващи от Аликанте. Има дела, отнасящи се до директивата РИЧ от агенцията в Хелзинки. Има дела, отнасящи се до рестриктивни мерки, наложени на а, граждани от трети страни. иранци, руснаци, цяла поредица от мерки, и в момента те са не по-малко от 100. Всичко това увеличава броя на делата и то по един траен начин. Използвам тази възможност да кажа, че ние подготвяме един допълнителен документ с тези цифри, които споменах, и те ще от тях ще стане ясно, че става дума за една трайна тенденция. Благодаря. Думата има господин Кепене от Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Що се отнася до Европейската комисия, когато съдът отправи първото си искане за увеличаване на броя на съдиите през 2011 година, съветът даде своята пълна подкрепа на това предложение. Европейската комисия не е тази, която прави предложението. Комисията отговаря за доброто функциониране на правосъдието и комисията е пряко засегната, защото много от нейните решения се успорват от гледна точка на тяхната нали, валидност пред съда. Комисията не е единствената, която подкрепя съда. Както си спомняте, Европейския парламент и всъщност и съветът подкрепят това предложение за увеличаване на броя на съдиите. И единствено трудностите, отнасящи се до избора на конкретните съдии, пречат на, на конкретизирането на решението. Както ви каза господин съдебния секретар, броят на делата пред съда се увеличи и по тази причина съдът поддържа подкрепата със съда и новите идеи са напълно адекватни. По-конкретно, защото предложението на съда е предложението за постепенно увеличение на броя на делата. На тре... Постепенно ще се увеличава капацитета за работа на съда. Искам да добавя два въпроса, господин председател. Първо, може би това е единственият въпрос, по който Европейската комисия е отправила по-критичен коментар към предложенията на съда. През 2011 година комисията е, сметна, че един трибунал с 56 съди би трябвало да модифицира методите си на работа. Комисията смята, че основният принцип, който следва да бъде възприят от съда, е принципът на специализация на съдиите. Смятаме, че в бъдеще, имайки предвид сложността и специализирания характер на делата, съдът ще трябва да организира своите състави възоснова основа на специализации. Всеки състав да а, работи, да гледа конкретни дела в определена област. Второ, господин председател, чух да се говори за, да се говори за альтернативни идеи, за това, че съдът няма нужда от повече съди, достатъчно е да се увеличи броя на сътрудниците на съдиите, като ще реагирам и като служител на комисията, и като биш служител на съда. Съдът всяка седмица има два, три, два или три дни съдебно заседание, изслушване, един ден за подготовка. И останалата част от времето си съдята трябва да посвети на проекто решения. Всеки съдя има трима сътрудници. Всеки съдя трябва да обобщава работата на тримата сътрудници. Но тези трима сътрудници не са съществували винаги и капацитетът на съдиите не дава възможност да се използва по-пълноценно капацитета на сътрудниците. Ако един съдя има петима сътрудници, той няма да може да повиши своя капацитет. Ето защо смятам, че увеличението на броя на съдиите е правилният вариант и правилното решение. Председателят. Благодаря. Аз мисля, че ние изчерпахме дискусията по този въпрос и ми позволете в заключение да обявя новия екип за преговори. Беше договорено е, че след, след приемането на мандата на 20 юни е, е, преговорният екип се реформира както следно. Павел Свобода, председател Антонио Пинто Антонио, Мади Делво, Хайди Хаутала. Това е по тази точка. Благодаря ви за тази точка преминаваме към следващата номер 35 и давам думата, тъй като не виждам господин Кавада, на господин Джамбаски. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще говоря на български. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, както разбрахте, имах честа да присъствам на годишното пленарно заседание на обсерваторията по нарушения върху интелектуалната собственост, което се проведе под патронажа на Европейското ведомство за хармонизация на вътрешния пазар ОХИМ в Аликанте на 28 и 29 ноември тази година. Заедно с мен там присъства и господин... Wait a moment, please. Wait a moment. There is some problem with interpretation. Okay, please continue, or maybe restart. <laughs> Започнете отново, моля. Както разбрахте, имах честа да присъствам на годишното пленарно седание на обсерваторията по нарушенията върху интелектуалната собственост, което се проведе под патронажа на Европейското ведомство за хармонизация на вътрешния пазар ОХИМ в Аликанте на 28 и 29 ноември тази година. Заедно с мен там присъства и уважаемият господин Кавада от АЛДЕ – Посещението ни там беше важно от гледна точка на това, че Европейският парламент има важна функция в наблюдението на това заседание и присъствието на членовете на парламента е добре дошло не само за ведомството и обсерваторията, но и за всички участници и наблюдатели от частния и обществения сектор. Лично за мен, като за новоизбран член на тази комисия и на Европейския парламент, беше обогатяващо и сигурно полезно за бъдещата ни работа тук. За онези, които не са заинтересувани, Европейската обсерватория първоначално е създадена през 2009 година с цел събиране и отчитане на данни за икономическите и социални последици от фалшифицирането и пиратството и с цел да създаде платформа за представители на националните органи и заинтересованите страни, за да обменят идеи и опит относно най-добрите практики. Тук трябва да посоча, че нашата комисия отговаря за дейността на Ведомството за хармонизация и вътрешния пазар ОХИМ. Действително справната правната комисия и нейният докладчик Антонио Идалго, испански член от СНД, пилотира предложението на Еврокомисията за реформа на обсерваторията в парламента през 2011 година и договори споразумение с тогавашното полско председателство, което доведе до приемането на Регламент на Европейския съюз номер 386 от 2012 от 19 април 2012, който представя на ОХИМ задачи, свързани с гарантирането на спазването на правата върху интелектуалната собственост, включително обединяването на обществения и частния сектор в Европейска обсерватория за нарушенията на правата на интелектуалната собственост. Всъщност, един от елементите на споразумението е да смени името на обсерваторията от Европейска обсерватория за фалшифицирането и пиратството на обсерватория за нарушаването на правата на интелектуалната собственост. Накратко ще спомена някои проучвания, които бяха обсъдени на пленарното заседание, на което присъствахме заедно с господин Кавада, който не може да присъства днес тук и затова само аз имам и честта и задължението да ви запозная с нашето посещение там. По време на срещата имаше задълбочен преглед на съществената работа, извършена от ОХИМ чрез обсерваторията. Всъщност, от октомври 2012, когато обсерваторията започна да функционира пълноценно в ОХИМ, редица важни дейности са били осъществени. По-специално са били извършени проучвания с цел първо предоставяне на факти и доказателства в подкрепа на нас, вземащите решения, и второ за формиране на основата за повишаване на осведеността сред гражданите на Европа върху стойността на интелектуалната собственост. Набор от бази данни са разработени, за да се даде възможност на притежателите на права по-ефикасно и ефективно да защитават техните активи в сферата на интелектуалната собственост. Проучвания проучване на интензивни индустрии в сферата на правото на интелектуалната собственост. Първото проучване на Европейския съюз, осъществено съвместно с Европейското патентно ведомство, предостави оценка на цялостния принос на отрасли, свързани с интелектуалната собственост върху економиката на Европейския съюз. Резултатите от проучването показват, че един от всеки трима от всички работни места в ЕС могат да бъдат преписани на EPR отрасли и че тези отрасли генерират 39% от общата економическа активност, брутен вътрешен продукт в Европейския съюз, както и други впечатляващи данни. В момента се финализира втората фаза на проучването. Това второ проучване разглежда въздействието на правата на интелектуалната собственост на равнището на отделните предприятия в Европа, с особен акцент върху малките и средни предприятия. Предварителните резултати показват, че противно на това, което мнозина смятат, от правата на интелектуалната собственост не се възползват само големите мултинационални компании, а малки и средни предприятия също. Следващото проучване е проучване на количественото нарушение в сферата на правата на интелектуалната собственост в сектора на парфюми и други продукти от козметиката. Този доклад представя също доста интересни данни, наличието на фалшифицирана козметика на пазара на европейския съюз предизвиква загуба от 4,7 милиарда годишно съответстващи на 7,8% от продажбите в сектора или около 50 хиляди работни места. Трето проучване за разбирането на интелектуалната собственост. Допълнително проучване Европейски граждани, интелектуална собственост, възприятие, осъзнаване и поведение представя анализ на това как се възприема интелектуалната собственост на ниво граждани на Европейския съюз. Резултатите от проучването показват, че повечето европейци ценят интелектуалната собственост за нейния принос към економиката и обществото. Въпреки това, когато отговарящите на анкетите гледат на проблема от една по-лична гледна точка, значителна част от тях смятат, че нарушението на правата на интелектуална собственост може да бъде оправдано например поради това че е умна покупка или протест срещу пазарно ориентирана икономика и големи марки. друга мотивация са липсата на достъп до легални сваляния висока цена усещането че купуването на фалшиви стоки е престъпление без жертви което най много се отнася за европейците между 15 и 24 години. бяха ни представени и набори от бази данни база данни по правоприлагане. притежателите на права могат да използват базата данни безплатно за да помогнат на правоприлагащите органи да открият фалшифицирани стоки. те могат да допълват информация в инструмента на собствения си език. База данни автоматично го превежда на езика на професионалистите по прилагане които имат достъп до него. стартиралата в края на 2013 тази база данни в момента се използва от много компании и е достъпна онлайн от всички митнически органи в Европейския съюз, като сигурността е гарантирана. Трябва да се подчертае, че този инструмент е от голяма полза за фирмите, особено малките и средните предприятия, които ще наблюдават значително намаление в разходите за защитата на тяхните активи на права на интелектуална собственост, използвайки по-ефективен начин за достигане до правоприлагащите органи. База данни за произведения сираци, Творби сираци са всички тези произведения, като книги, филми и други творчески материали, които са защитени от авторско право, но чийто собственик не може да бъде намерен. Има потенциално милиони осиротели произведения в архивите на библиотеки, музеи, обществени радио и телевизионни оператори. Директива 2012-28 на Европейския съюз определя общи условия относно цифровизацията и онлайн дисплея на осиротели произведения и установява създаването на единен европейски регистър на всички признати осиротели произведения, които ще бъдат споделени от всички държави членки. Включването на дадено произведение в регистъра ще даде възможност на културните институции да използват осиротели произведения, като същевременно се гарантира адекватната защита на носителите на тези права. Базата данни е проектирана и разработена от обсерваторията в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни – Европейската комисия от една страна и държавите членки от друга. От края на октомври тази година тази база данни е вече на лице и аз имах честта тя да ми бъде лично представена от отговорните в обсерваторията за нейното осъществяване. Чувстваха се изключително доволни и горди, че са изпълнили възложената им задача. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В заключение бих искал да кажа, че работата на обсерваторията може да бъде полезна и трябва да намерим начин да извлечем полза от проучванията и техните заключения, да продължим нашето сътрудничество с ведомството ОХИМ и да използваме множеството им експерти в нашата работа тук, в нашата комисия. В тази връзка си позволих да отправя покана към президента Кампинус, като разбира се предлагам това да бъде обсъдено тук с вас, да бъде гост на някои от нашите следващи заседания и да информира комисията и всички заинтересовани лица за дейността на обсерваторията по-подробно. Благодаря ви за вниманието. Uh, uh, from... Благодаря. Има ли колеги, които да искат да се изкажат? Doesn't seem to be the case. Не виждам. Благодаря ви за тази информация и продължаваме с точка 36. Госпожа Хаутала има думата. Благодаря. Мисля, че вече всички сме уморени, затова ще се опитам да бъда кратка и ясна. Радвам се, да ви представя 8 проекта доклада, които са идентични. Става дума за Хакската конвенция и гражданските аспекти на международното отвличане на деца. Това е така наречената Хакска конвенция за отвличане на деца от 80-та година. Към мен са се обръщали през годините много е, отчаяни родители, чието деца са били отвлечени в трети страни. Новите страни са Албания, Андора, Армения, Габон, Марокко, Русия, Сейшелските острови и Сингапур. Тези страни искат да се присъединят към конвенцията като нови страни по конвенцията. Нека ви напомня, всички държави членки на Европейския съюз са ратифицирали конвенцията. Проблемът е, че има забавяне на тези страни от 2011 година. Има правна несигурност, поради която това се случва, защото не беше ясно дали приемането на тези страни попада под, е, е, под прерогативите на Европейския съюз. <clears throat> Комисията препоръчва приемането на тези страни още през септември 2011 година, но съветът не приема това предложение, тъй като не е ясна компетентността. Комисията, парламентът и комисията казват, че е, Европейския съюз и има компетенцията да препоръчат присъединяването. Държавите членки се съмняват. Въпросът за компетентността е препратен към, към Европейския съд и преди, една, преди един месец имаме решение. Според Европейския съд, Европейският съюз има компетентност в тази област, но съдът отчита, че конвенцията не дава възможност за автономни действия на организации. За това присъединяването на нови държави изисква решение на съвета, което означава, че държавите членки трябва да приемат присъединяването на нови държави. Нека ви обясна сега новите характеристики на конвенцията. Тя въвежда механизма за връщане, укрепва международното сътрудничество. Сега връщането, механизма за връщане, това е механизъм за връщане на децата, на отвлечените деца. Освен това, говори се и за административно сътрудничество при такива казуси. Компетентните съдилища са онези, които се намират в седалището, където е детето. Детето има право на връзки, на контакт с родителите, дори и те да са в чужбина. По принцип тази конвенция е много прогресивна конвенция, би трябвало да приветстваме присъединяването на нови държави, страни по конвенцията. По този начин ще се разшири обхвата на конвенцията, ще има правна сигурност срещу отвличане на деца. Така че много е важно, за да пред... за да предотвратим отвличане на деца. Важно е да приемем тези 8 страни, които споменах. Има и някои двустранни споразумения, които обаче се забавиха вследствие на тези, на забавянето на конвенцията. Всъщност забавянето на конвенцията наложи и изключването на тези двустранни споразумения. Докато това досие чакаше, се случи следното. Финландия и Русия сключиха споразумение на, през 2013 година януари. И накрая, като докладчик, аз подкрепям присъединяването на тези държави, препоръчвам одобрението на, на присъединяването от страна на Европейския парламент. Но тъй като имаше забавяне от септември 2011 година, аз бих искала да чуя мястото на правната служба. Дали има някакви правни мерки за да се омекоти въздействието на това отлагане, т.е. има ли възможности за регресивно действие, за по-бързо третиране на казуси, в които става дума за отвличане на деца, които са се случили след 2011 година. Благодаря, казва председателят. Има ли колеги, които да искат да се изкажат? И е правната служба, обръщам се към нея. Може ли тя да даде отговор на докладчицата? Имайки предвид специализирания характер на досието, правната служба няма становище, но разбира се, можем да проучим въпроса. Благодаря на госпожа Хаутала. И така преминаваме към последната точка от тази сутрин, а именно точка 37. Става дума за субсидиарността и Става дума за становището на Чешкия сенат и на Хрватския парламент. Госпожа Делво не е сред нас, тя е постоянният докладчик, но тя ни каза, че няма какво да, да сподели по тези наскорошни становища. Ако колегите нямат нищо, което да искат да споделят, такъв случай приключваме с тази сутрешната програма. Желая ви добър апетит и ще се видим отново в 3 часа. Благодаря.